заседанието. Благодаря ви. You started the day with me, you ended with me. Започнахте деня с мен и го приключвате с мен, казва председател.